докладчик от Ана Йенсен, защото тя предпочете да не се кандидатира отново. Използвам случая да й благодаря, макар и тя вече да не е в парламента. Благодаря и на Севалина в секретарията, защото тя свърши отлична подготвителна работа. И сега по досието. Първо искам да ви припомня, че Европейският парламент горещо подкрепя създаването и функционирането на надзорните органи и е, смята, че трябва е, да се засили надзора на европейско равнище. Тези органи бяха създадени през 2011 година в разгара на финансовата криза. Те поеха задачата от а, е, своите предшественици, надзорните комитети. Европейските органи днес а, са крайъгълни камъни на правилното функциониране на Европейския съюз за економическо съживяване, за растеж и за създаване на работни места, както и за предотвратяване на по-нататъчни кризи в финансовия сектор. Имаме предложението на комисията, което значително съкръщава плащанията за трите органи в зави в сравнение с съответните им бюджети за 2014 година. Обезпокоен съм и от предложението на комисията да запази щатното разписание през 2015 година в вида, в който то беше в 2014, защото има остър недостиг от кадри в трите. Вместо да се потърсят съкръщения в други сектори, може да се намери альтернативно решение. Разговарях с секретарята. убедително беше аргументирането им. Има и становище на Генерална комисия пазари. Затова смятам, че трябва да бъдат коригирани числата, което се подкрепи от Генерална дирекция пазари. Аргументацията е очевидна – през изминалите няколко години те извършваха своите функции за да следят спазването на законодателството и изпълнението на функциите в банковата и финансовата област. Предвиждат се и по-нататъчни задачи, които да им се възложат в предвидените законодателни предложения. Затова са необходими и бюджетни средства, за да обезпечат цялостното изпълнение на ролята им съгласно законодателството. Важно е също така и да бъдат кадрово обезпечени, за да могат да изпълнят своята регулаторна и надзорна функция по най-удовлетворителен начин. Както обикновено, аз в никакъв случай не предлагам да им се даде карт-бланш за всякакви промени. Напротив, да се направи една ясна оценка преди да бъде предложено разширяване на щатното разписание. Чухме миналата седмица, че комисията е готова да проучи и оцени състоянието на органите, но ако няма бюджетно обезпечаване, резултатът от оценката ще бъде без последствия. Затова искам да ви кажа, че има липса на средства, което затруднява агенциите в търсенето на най-подходящи специалисти с съответните качества сега се предвижда една смесена система за финансиране на трите надзорни органа, но тя е лишена от гъвкавост и за това създава трудности. Предлагам за 2017 година да се предложи система на финансиране изцяло на основата на такси, които се плащат от участниците на пазара. Но ще съгласуваме мнението с докладчиците в Сянка и с останалите членове на комисията. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в Сянка от политическите групи. Първо за НП Ивана Малетич. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Много добре обяснихте защо трябва да увеличим бюджета за тези три важни а, надзорни органи. Съвсем определено трябва да постигнем последователно прилагане на правилата в цяла Европа. Без последователно прилагане подви, а, ползите от хармонизацията ще се загубят. Именно затова е много важно да се засилят тези три органа, за да може да увеличат а, персонала си, бюджета си. Това е включено в предложението. Ние сме съгласни. Това, което трябва да направят тези органи, е да бъдат предпазливи, защото ако увеличат значимо персонала си, те ще трябва да търсят опитни хора, защото с много нови и неопитни хора може да се сблъскат с трудности при прилагането. Те имат нужда от ем, сериозен, опитен персонал с съответстващ на тази цел бюджет. Това е предложението. Госпожа Лудвиксон от, а, господин а, Лудвиксон от името на социалистите и демократите. Благодаря. Първо искам да а, благодаря на докладчик и да го поздравя за отличното въведение, лична отправна точка за този процес е и има добри възможности да постигнем съгласие по основните въпроси. Добре е, че съсредоточаваме вниманието върху Европейския надзорен орган. Има някои много сериозни проблеми, с които трябва да се справим. Трите надзорни органа имат много работа, ще има много допълнително законодателство, което трябва да се приложи правилно, защото това е много важно за нас. Ако тези три органа не получат достатъчно ресурси, те няма да могат да прилагат законодателството на правилното равнище. Говорим за стабилност в Европа в зависимост от реформите, които се въвеждат в практика. Има рестриктивно отношение до 2015 година има идея да се замразят ресурсите и човешките ресурси включително. Органите тази година имаха голяма свобода на действие, но това, е, на това му се вижда края. Е, не е ясно обяснено. Доводите изглеждат противоречиви и се категоризират с увеличени задачи от една страна. Същевременно обаче комисията не добавя нови ресурси. И аз мисля, че трябва да започнем, като разгледаме потребностите от допълнителни ресурси то, когато а, гледам числата от надзорните органи, те изглеждат добре балансирани от страна на комисията, нашата комисия. Ние трябва да заявим, че няма да искаме повече, но поне да останем на нивото предложено от тези органи. И се поставя основния въпрос откъде ще бъдат намерени ресурсите, как ще се осъществи финансирането. В момента националните надзорни органи на държавите членки предоставят повече от приходите и съществува една въпросителна относно независимостта и а, почтенността на европейските органи. Аз мисля, че комисията трябва да бъде призована ясно да а, прецени ситуацията и а, финансовите оператори трябва също така да се намесят. Не смятам, че това ще бъде а, най-доброто решение, но трябва да се проучи основните финанси в бюджета на Европейския съюз, трябва да се съчетаят с финансовите оператори и това е въпрос, който трябва да разгледаме има още нещо, което трябва да разгледаме, именно а, сътрудничеството в сферата на фискал, в фискалната сфера, фискали с 2020 година. Там числата трябва да бъдат коригирани така, че да няма отрицателен ефект върху търговските дружества. Необходимо е да работим с определена скорост, но аз мисля, че ще можем да изготвим отличен окончателен а, доклад. Благодаря, Кей. Благодаря, господин председател. И както казах и тази сутрин, като координатор на ЕКР, ще предам това, за което говорихме на нашата група. Ще започна, като кажа с това, че ЕКР а, подчертава и подкрепя координиращата роля на ИСА. За нас е много важно да имаме известен мандат да се опитаме да бъдем в рамките на вече определения бюджет. Ако бюджета няма да бъде увеличен, а, трябва да видим как ще се приоритизира този бюджет. Числата не са стигнали до максималния капацитет. Има някои неща, които могат да облегчат нещата. Тогава, когато гледаме ЕСА, а, виждаме, че има ограничения а, за командироване също така на национални експерти, които могат да участват в надзорния орган, за да може да има гъвкавост в тези органи. Смятаме, че най-ограничаващия фактор е свързан с ресурсите, които са необходими, а ресурси има, е, има експерти в държавите членки. Може би трябва да се освободят е, правилата и да се премахне това ограничение, което разбирам, че е 25%. Тоест има една допълнителна едно опълнително ограничение националните компетентни органи в държавите членки трябва да обмислят правилата. Знаем, че има около 400 правила, които бяха дадени на ЕСА, но няма да има дългосрочен проблем, защото ние не можем да законодателстваме така, както през последните 5 години. Нещата ще се успокоят, именно за това гъвкавостта е важна. И също така, Докладчика спомена трудностите при набиране на хора. Ние повдигнахме въпросите. Езиковите изисквания са проблеми, ще продължат да бъдат проблем. Има много а, експерти, които нямат втори език и може би налагането на стандартите на комисията ще бъде, може би, грешка. Това създава известни проблеми на по-високо ниво. Имайки предвид, че те пряко наблюдават рейтинговите агенции. Смятам, че придвижването на модела по посока на плащане от страна на участниците в пазара е а, преждевременно. А, Независимостта е странна дума. Всяка агенция, всеки орган би трябвало да бъде независим, но нека да се разберем, независимо от какво. По-добре да бъдат независими в мисленето си и в независими от комисията, но не би трябвало да бъдат независими от факторите. Трябва много ясно да се дефинира какво се разбира под независимост. Има известен проблем с повишаването на гъвкавостта. Надявам се, че ще намерим самишленици в политическите групи, които ще установят нивото на гъвкавост. Мигел Виегас от Гое.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 направя една ще отправя критика по същество, защото това е идеологическата линия, която се задава на равнище Европейския съюз с капиталистическа федерална структура, с пазар, с, с правила на пазара, с меркантилизъм и тук се настоява върху това какво се случва в другите пазари и се констатира, че а, с, трябва да се стигне до а, форма на а, надзор, който да елиминира катастрофалните а, последици. Идеята е да се задълбочи възможността да се преборим с а, катастрофалните липси на пазара. И имаме резерви, защото тези механизми не са в състояние да решат ефективно и реално проблема, толкова повече, че ние сме в едно положение, в което е ясно, че бюджета е подчинен на многогодишна рамка и ще бъде трудно и ще има заплахи от страна на текущата си ситуация. И ще завърша като кажа, че съм убеден, че надзора ще доведе до едно заключение, което ще бъде значително по-малко скъпо, отколкото ако се приеме решението, което се предлага сега. Свен Гигот от Зелените. Очаквам с нетърпение провеждането на дълги дебати. Ние обсъждаме вече дали финансовите е, пазари трябва да се социализ... да придобият социалистически облик и да се свърши с капитализма. За какво сме отговорни накратко? Първо искам да благодаря на докладчика за доклада, който е изготвил и е свързан с европейските надзорни органи. Комисията трябва да обясни как е съкратила бюджета, като по същото време следващата година ще падне много голям товар върху плешите на институцията. Тя ще има много работа е, това, което каза докладчика, беше чуто и от ГД пазари. Те са били против съкръщенията в началото, но в крайна сметка се е стигнало до тях. Това е структур, е, структурен проблем. Е, има различни мнения, свързани с бюджета. Има и на Верне Ланги становище, и мое становище. Трябва да има индивидуална е, бюджетна линия, а, и да не трябва да се взимат такива трудни решения. Как ще се а, е, изгради ЕМП, един механизъм за преобразуване, когато няма достатъчно средства на разположение? Трябва да настояваме да се промени структурата на бюджета, така че да можем да се справим с този проблем. Освен това, а, подкрепяме следното. Операторите на а, пазара поемат част от разходите и а, трябва да ги, по, да ги плащат. Освен това, а, изграждането на капацитет в областта на законодателството, свързано с финансовата политика, а, трябва да продължи, трябва да бъде обхванато и гражданското общество. А, по време на последния бюджетен цикъл е, провеждахме подобни дискусии. Трябва да се види дали е отбелязан напредък. Искам да кажа, освен това, че е, работата по финансирането на ЕФРАК и АСБ Финансирането продължава все още от този бюджет и трябва да видим дали реформите а, са били проведени по начина по който беше ам, съглас, беше говорено. Бюджета трябва да бъде разходен по такъв начин, че да има прозрачност и а, контрол правилата за ИФРС трябва да бъдат спазвани и трябва да се облегчат условията за малките и средни предприятия. На следващо място, жалко е, че съветът е решил да да отслаби ролята на Евростат. Статистиката обаче е много важна и първоначалният бюджет, предложен от комисията, трябва да бъде възстановен. Благодаря ви. Благодаря на Свен Марко Вали от FDD. Okay, Добре, благодаря. Ние анализирахме доклада и виждаме, че а, има едно неравновесие в а, предвиденото щатно разписание между а, асистенти и администратори. Мисля, че трябва да има а, по-голяма пропорционалност. И е, може би е, ще е, можем да помислим за една позиция, която условно да речем супер менеджер, 20% повече от бюджета се предвижда тук, но намаляването на бюджета трябва да се реализира колкото е възможно повече, особено когато говорим за администрация. Това е нашето предложение, което отправяме към комисията. Благодаря. Сега имаме време за много, много бърз тур, 5 минути спонтанни изказвания. Господин Балс. Благодаря, господин председателю бюджетните планове на комисията, свързани с европейските надзорни органи. Доста критични са нивата на бюджетираните средства. Предвижда се намаляване с 10%. И има двама докладчици по тази тема. Аз искам да се спра по въпроса за ИОПа. Въпросът за изпълнението през, последни, през следващите години и прилагането на законодателството по платежоспособността е, не трябва Предвижда се условно степенуване което трябва да се предвиди евентуално и за другите органи. Бюджетните планове трябва да се използват и за научните изследвания, така че да се запази ръководната роля. Ние тук в Европейският парламент не искаме да има изоставане. Искаме да има достатъчно средства да бъдат а, финансирани достатъчно работни а, места. Има и а, служба, отделна служба за извършването на проучвания за целите и нуждите на Европейския парламент. Ще ни се тази служба да бъде по-добре изградена и подсилена и трябва наистина да помислим какво е ам, постижимо, какво е е възможно. Благодаря ви. Господин Офрин. Благодаря, господин председателю. Няколко от ораторите посочиха ам, участието на економическите оператори, че те трябва да плащат. Това не са е, някакви спорадични такси. Те трябва да плащат постоянно. има и инвеститори, има и пенсионни фондове в Европейския съюз. В един аспект може да се предвижат допълнителни разходи, без да се знае откъде ще бъдат спестени тези средства. И така ам, управителната структура ще се разраства все а, повече. Ем, как, мога да, как може да се е, убеди комисията да се извършат спес, е, е, спестявания, като се заложат приоритети? Не смятам, че има други искания за думата. Господин Адам Фаркас, той е изпълнителен директор от името на комисията. Благодаря. И тримата представители на трите агенции сме тук. Аз ще е, говоря от името на Европейския банков орган само. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас. Това е една от е, първите ни срещи, фактически на първото заседание на новия парламент е, участваме сега и се радвам, че такъв приоритет отдавате на темата. Надявам се да се изясни много добре откъде идват бюджетните предложения в нашите заявки. Искам да наблегна, макар и само в няколко изречения, на обстоятелството, че от създаването на агенциите, или по-конкретно, 2011 година беше създаден Европейския банков орган. И мандатът, който ни беше възложен, непрекъснато се разширява без никакво изключение. Това разширяване не може да продължи вечно. В крайна сметка ще се стигне до едно равнище на насищане или пък по-скромен ще стане мандата ни, но не сме стигнали до този етап. Продължаваме да получаваме много настъпателно все нови и нови задачи, които разширяват нашия мандат. А ние работим възоснова на мандата. И е, за това нашата заявка за е, бюджета се основава на много задълбочен анализ на задачите, които трябва да изпълним. Ние сме напълно прозрачни пред парламента и сме готови да е, обясним и аргументираме всяка позиция в нашето предложение. Ето някои числа. В съответствие с новото законодателство, и то е съвсем а, е, ново, за директивата за банковото преобразуване, за единия механизъм за е, преобразуване, директивата за системите за гаранция на депозитите – Неодавна за 2015 получихме нов мандат с 69 продукта, свързани единствено с това ново законодателство, с директивата. Тук се включват 15 регулаторни стандарта, 4 технически стандарта, 9 становища като експертна консултация за комисията и разработване на насоки за работа. Всичко това представлява разширяване на мандата, е, при едно е, минимално увеличаване на е, бюджета и максимално позволеното увеличаване на щатното разписание ще позволят да изпълним задачите си. Благодаря за подкрепата, която беше изразена от голяма част от членовете на економическата комисия на парламента и ние сме на ваше разположение да ви информираме е, за мандатите, за работата ни, за плановете ни, как е, да ги изпълним. Благодаря ви за добрата възможност да говоря пред вас. Благодаря Карлос Монталго, който е изпълнителен директор на ЕИОПА. Благодаря. Благодаря за е, днешната покана, благодаря за подкрепата, която ни оказвате още от самото начало. Ние е, също искаме да постигнем успех, както и Европейския парламент желае. Няколко момента искам да отбележа, включително отличен опит е, и имам основно послание. Имаме четири фактора за успеха на е, бюджета. Първо, работната програма, която изпълняваме. Второ, а, ние честно предлагаме бюджет без никакви буфери. Готови сме да поканим всеки депутат, всеки, който се интересува от начина по който разработваме бюджета. Трето, всяка година се иска да реализираме економии. Господин Янсен който е до мен, много добре знае, че трябва да реализира економии и всяка година ги търси. И накрая не ние приемаме бюджета и разбираме какви са трудностите. Какви са резултатите в резултат на всичко това? Заявката за 2015 година включва увеличение с 3,7%. Но виждате, че същевременно ние намаляваме разходите с 12% 2014 и 13% следващата година. Единственото увеличение, което искаме е по отношение на щатното разписание. Нищо друго. Това ясно отразява а, и нашите нужди и желанията на европейските граждани. А как а, а, съставя бюджета Европейската комисия? Съвсем ясно е. Имаме едно съобщение на комисията от 2013 година. Програмиране на щатното разписание на централизираните агенции. Е неговото заглавие. Има три категории е, действащи агенции, агенции с нови задачи и трето новосъздадени агенции. Миналата година бяхме новосъздадени, тази година сме в категорията агенции с нови задачи. Какво става на практика? Те вземат същите числа, които са имали през 2013 година и автоматично ги пренасят. Можете да попитате защо да се променят по две причини. Първо, заради новите задачи, които имаме. Не само от Генерална дирекция пазари, но и от Генерална дирекция заетост, пък и от парламента, ако щете. И второ, бюджетните органи, вие и органа са взели решение за 10% економии. В сравнение с бюджета, който вие приемате, мисля, че, се, че пренебрегва волята на бюджетните органи. И най-сетне, каква е ролята на бюджетния орган? От нас се иска работа, искат се резултати, но не се интересуват а, от а, начина по който се финансираме. Това означава, че топката не е в нашото поле. Горещия картоф се прехвърля. А, ние разчитаме на подкрепата а, ви и на доверието ви, защото когато ни се възлагат нови задачи, това означава, че има и по-голямо доверие в нас. Но това трябва да бъде облечено и в а, бюджетни а, промени. Направено е предложение за надзорните органи, за ЕЙОПА е предложена корекция. Моля ви, не забравяйте какво предложи е, комисията преди две години. Имахме новосъздадена агенция, нямаше е, все още набран персонал, а бюджетният ред е, в бъдеще трябва да изглежда различно. И накрая нещо лично. Когато се ожених, жена ми каза, не само обещание е бракът, то е и дела – и ако а, в брака си бях постъпвал така, както се постъпва с нас в работата, отдавна да съм се развел. Благодаря сега изпълнителния директор на ЕСМА. You, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за поканата да се включа в дебата. Много благодарности на докладчика и на докладчиците в Сянка за подкрепата Както казах двамата ми колеги, ние сме ново ведомство до толкова, доколкото бяхме създадени през 2011 години. Бяхме създадени с цел да се увеличат ресурсите, за да се отговори на отговорностите, които ни бяха възложени от законодателите през годините. Необходимо е да продължаваме да се развиваме, за да можем да станем истински независим орган за ценните книжа и пазарите в Европа. Бюджета ли за 2015 година отговаря на минималните изисквания, които според нас са необходими, за да можем да изпълним задачите си, независимо от това дали става дума за създаването на един, на единен правилник за конвергенция, въпроси на финансовата стабилност от пазарна гледна точка. Бюджета в ЕСМА, подобно на колегите, се основава на е на нулева основа. Ние искаме да видим къде а, са приключени задачите по единия правилник и къде хората могат да бъдат преместени да изпълняват други задачи, за да се избегне а, прекалено раздут щат. Всичко това се обославя от трудната економическа ситуация не само в Европейския съюз, а и а, на базата на данните на националните компетентни органи. В този смисъл предлагаме със съгласието на съвета на надзорниците всъщност едно намаляване на свежите кредити на Европейския съюз за 2015 година, което е доста интересно, защото ние осъзнаваме натиска, който се упражнява върху общия бюджет но искаме увеличение на таксите към кредитните агенции. Предложението от комисията следователно е, е доста проблематично, защото там се увеличава намаляването в сравнение с това, което ние предлагаме и това има а, мултипликационен ефект. В общи линии това ще бъде 15% намаляване от предложеното за 2015 година, което е много сериозен проблем, като се има предвид, че нашата агенция би трябвало да се разширява. Ето, дори ако реприотизираме, което направихме, можем да отложим някои задачи, особено в сферата на прилагането на IT проектите. И така, много сме благодарни за вашата подкрепа за отново разглеждаме на вече обсъдените предложения. Благодаря, че ни слушахте. Благодаря ви. Давам думата на Антони Демси, който също е представител на комисията. Благодаря, господин председателю. Първо искам да кажа, че в комисията и най-вече в ГД вътрешни, вътрешен пазар ам, сме съпричастни към натиска, който се оказва върху надзорните органи. Оценяваме работата свършена от тях и важността от това те да имат достатъчно ресурси на разположение. Господин Монтаво от ИОП очерта процеса, който в момента се осъществява в агенциите. Е, всяка година комисията проучва това, което се случва в агенциите и след това изготвя своето бюджетно предложение. В момента тъкат дискусии, обсъждат се нови задачи, допълнителни задачи, те също трябва да бъдат взети предвид, но и цялостния контекст, свързан с многогодишната финансова рамка, също е взет предвид. В случаите с европейските надзорни органи ние се позоваваме на съобщението от 2013 година, съобщение на комисията, където се говори и за многогодишната финанс... за средносрочната финансова рамка и предложението 2015 година е абсолютно в унисон с това съобщение. Бюджета за 2014 година беше предоставен по-висок бюджет, отколкото беше поискан първоначално от органите. Штатното разписание също беше планирано за агенциите за 2015 година. Броят места, който беше предоставен през 2014 година е планиран и за 2015 и като трябва да се вземе предвид и състоянието от, 2000, от юли 2013 година. Първоначално тези места, които са планирани за 2015 година, трябва да бъдат запазени. Ако погледнем в един по-широк контекст, ще видим, че стои и въпросът за метода, по който се финансират надзорните органи. Както знаете, комисията е изготвила и извършила преглед на надзорните органи и има доклад свързан с финансовите регламенти, който ще бъде изготвен на този месец ще се реши и как ще се процедира по отношение на надзорните органи в бъдеще. Предвижда се, обсъждаше въпроса с финансиране от промишлеността. Ще се проучват и други възможности, как да се процедира в бъдеще, да се предви... ще се проучи възможността за финансиране от държавите членки. Ще е важно да се види дали ще има цялостно финансиране от промишлеността, дали това ще е удачно. Като цяло, ще се разгледа в подробности въпросът свързан с дългосрочният подход, свързан с финансирането на, европейски, на европейските надзорни органи. Сега давам думата на нашия докладчик. Благодаря, господин председателю. Да, наистина това е един горещ картоф, но според мен не е толкова горещ. Аз смятам, че всички докладчици в сянка следват този подход и не би трябвало да има някакви трудности. Предложих комисията да изготви предложение за финансирането от 2017 година. Когато го направих, го направих, за да се сложи тази тема на масата. Може би някой се е опитал да натисне спирачката, както обикновено се случва. Но необходимо е с докладчите в сянка да намерим окончателно решение и след това ам, ще се занимаем с ам, а, въпросите о философски характер на един по-късен етап. Да, сега не е времето за философски въпроси. Благодаря. Срокът за измененията е 29 юли. Обсъждането им ще бъде на 3 септември на същия ден и ще гласуваме в комисията ЕКОН. Благодаря ви. Следващото заседание ще бъде на 3 септември. Желая ви а, приятна лятна почивка. Благодаря ви.